Скъпи колеги, би следвало да започнем нашата работа. Моля ви да ни извините за закъснението, но трябваше да направя някои размествания в дневния ред. Нека най-напред да ви приветствам най-сърдечно на нашето заседание на Комисията по култура. Нека да започнем с приемането на дневния ред. Както казах, имаше някои затруднения за връчването на, т.е. за пристигането на лауреатите а, на наградата Карл Хайнц. Те ще закъснеят, тъй като се налага да направят а, една обща снимка. Все пак нямаме време. Хелге Труйпел, която а, отговаря за Корпуса за солидарност. Нейният пък влак закъсня. Така че ви моля, нека да започнем с гласуванията, да, из... да, да започнем с доклада за а, Малтийския доклад. След това се надявам лауреатите вече да са пристигнали и да продължим по обичайния ред с дневния ред. Тоест, както казах, наложи се малко да променим дневния ред, но мисля, че ще се справим чудесно тази сутрин. Сега, имате ли някакви а, Допълнение към дневния ред? Не. В такъв случай приемаме дневния ред. Точка втора. Приемането на протоколите от заседанията. Проектите на протоколите от 10 и 19 октомври можете да намерите в вашите документи. Имате ли някакви коментари по протоколите? Не, няма. В такъв случай предлагам, както обичайно, да приемем тези протоколи от заседанията. Т.е. няма възражение. Трета точка от дневния ред. Съобщение на председателството. Езикът, режимът на превод не е френски, немски, английски, датски, гръцки, португалски, чешки, естонски, унгарски, малтийски, полски, словенски, български и румънски. Освен това бих искала да ви напомня, че както хора в държавите членки. Докладчик е колегата Неков. Момчил, желаете ли нещо да кажете? Не. В такъв случай можем да гласуваме. Започваме с изменение първо за, против, въздържали се, отхвърля се изменение второ за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение трето. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис първи. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към изменение шесто. Ной? А, Извинете, преминаваме към девето изменение за. Против въздържали се, приема се. Десето изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис втори за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 14-то изменение за, против, въздържали се. Бих искала да проверя. Гласуваме електронно. Geschlossen. Приключи. Abgelehnt. Отхвърля се. Преминаваме към 15-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16 за, против, въздържали се. Да, и това трябва да го проверим, съжалявам. Може да гласувате електронно. Geschlossen? Край на гласуването. Das ist äh, auch abgelehnt, ja. И това се отхвърля. Да, трябва да, да преценя кой къде гласува да. Сега 17 изменение. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се. Мисля, че е същото мнозинство, но въпреки това трябва да направим проверка, тъй като не е съвсем ясно. Така че може да гласувате по изменение 19. Край на гласуването.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 36-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 33 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим електронно. Гласуваме 33-то електронно geschlossen. Край на гласуването. 11 на 17. Изменение 34 за. Против. Въздържали се. И това трябва да го проверим. Социал-демократите не си вдигнаха ръцете. Гласуваме електронно 34-то. Geschlossen. Край на гласуването. Okay. Dann haben wir 14 Ja und 14... 14... А ти беше против. Значи 14 против и 14 за. Отхвърля се. Äh, Апаратът за гласуване на Силвия не работи. Преминаваме към 35-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега окончателното гласуване електронно може да гласувате. Geschlossen. Край на гласуването. 26 за, няма против, един въздържал се. С много-много голямо мнозинство се приема. Сърдечни поздравления. Неков. So, der nächste, den nächsten Tagesordnungspunkt müssen... Преминаваме... Така, следващата точка трябва малко да изместим, защото влакът на докладчика все още закъснява. Младежката награда също трябва да измести малко назад, защото трябва да се организира общата снимка с председателя на парламента. Господин Малтезе вече е тук, така че можем да преминем към осма точка от дневния ред. А именно проект за становище Свобода и глобализация на медиите в Европейския съюз, съгласно член 54 от дневния ред. Господин Малтези е нашият докладчик. Wir haben Artikel 54 und zwar äh, sind wir hier. Както казах, съгласно член 54 гласуваме. Ние разполагаме с правомощия за медийна компетентност. Това е. Затова ще дам думата на докладчика да ни представи своя доклад а, за 5 минути. Грация. Благодаря, госпожо председател. Дори по-малко ми трябват. Тук съм. Може би да изчакам тези, които искат да излезат или да а, прекратят разговорите и тогава ще, се, ще направя своето изказване. Bene. И така. Аз мятам, че в момента преживяваме критично положение в областта на медиите. Аз лично съм работил в тази област дълго, но никога не съм се сблъскал с подобно положение. Застрашен е плуралитета на медиите. Опитах се да разгледам проблема по ясен, точен и а, начин и да направя нещо като изчерпателен списък на това, което би могло да бъде предприето. Все повече и повече информацията като че ли се се концентрира върху а, така а, ци, а, факти и новини, които шокират, но проблемите от една страна са така наречените фалшиви новини, а, от, друга, от друга страна а, насилието или опита да бъдат а, да бъде запушен устата на журналистите. Имам предвид случая с госпожа Каруана в а, а, Малта. Кът, като, като че ли цялата система на свобода на медиите е под заплаха. Медиите винаги са били а, възможност на демокрацията да се е, изрази. Няма демокрация без е, медии. Днес обаче медиите като че ли отслабват. Като че ли има някакво споразумение между имаше, едно време имаше обществен договор за възможност за изразяване на свободно мнение, докато в последно време, като че ли този обществен договор, това споразумение е, тацитно вече не се спазва или просто не, не съществува и все повече и повече средствата за информация са концентрирани в ръцете на малки групи и отразяват интересите на някои кръгове. Това, това ни тревожи. На практика имаме няколко влиятелни личности в областта на медиите. Те са 90% 90% от рекламите се предлагат от Амазон, от няколко големи от някои конгломерати и всички са а, под заплаха, всички са в риск, включително издателите. А, Условията на работа са все по-несигурни, все по-нестабилни, особено за младите журналисти. Те работят в условия, които са много по- нестабилни и много по-лоши, отколкото техните предшественици. Е, това въжи както за възнаграждението, така и за възможност възможността да имат допълнително обучение. Това е така като, като цяло списъка на проблемите, с които се сблъскваме. А, опитал съм се също така да потърса причините за така наречените фалшиви новини. Благодаря на колегите, които ми помогнаха да работим по това досие и съм сигурен, че ще можем да постигнем добри резултати. Много благодаря. Нека сега да изслушаме докладчиците в сянка и започваме с Момчил Неков, който ще говори от името на господин Драгици. Uh, ще Представа позицията на господин Брегиче. Той приветства доклада, смята, че той е от, от голямо значение, още повече предвид а, е, заплахите за демокрацията и плурализма в а, е, медиите. Той смята, че трябва да се, да се вземат спешни мерки на равнище Европейски съюз и на и национално равнище за осигуряване на плурализма и борба срещу концентрацията на медиите, както и натиски от страна на власти, разпространението на фалшиви новини, натиски над журналисти. Европейският парламент винаги е призовавал за свобода на пресата и плурализъм и призовава комисията да излезе с конкретни мерки. По-специално в резолюцията си от 24 октомври предлагайки мерки за защита на подаващите сигнали. Благодаря на господин Малтезе за работата по тази важна тема. Би трябвало да да се наблегне на някои проблеми, като достъпа до медиите на малцинства, значението на устойчиво финансиране на медиите, които имат обществена насоченост, борбата срещу фалшиви новини, защита за подаващите сигнали. и е, осигуряване на добри условия и е, обучение през целия живот за журналистите. И господин Маркизи ще работи в тясно сътрудничество и с другите доклади. Много ви благодаря. Джиминес Барбат, имате думата сега вие. Благодаря господин Малтезе за, тази, за вашата работа по това становище. Свободата и плурализма на медиите са тясно свързани с свободата на израза и с демокрацията като цяло, както правилно каза докладчика и ние трябва да ги подсигуриме. През последните години сме свидетели на това, че се разпразняват все повече и повече фалш, фалшиви новини и на, и, и, на, и на практика е обявена война срещу ценностите и целият Европейски съюз е някак си изправен пред този проблем. Така че ние трябва да имаме едно обществено мнение, което да е добре информирано и същевременно да има разделение на властите и, и да се осигури независимост и прозрачност за работата на журналистите. Не, не трябва журнали, журнализма да се използва като пропагандно средство. Мога да цитирам примерно случаи в Каталуния. А, тря... трябва трябва да има и може би по-тясно сътрудничество между научните кръгове и журналистите, за да може общественото обществото да получава наистина истински проверени информации, а не фалшиви новини. За това благодаря много на господин Малтезе за свършената работа по тази тема. Vielen herzlichen Dank. Wir kommen jetzt zum Schattenberichterstatter. Много ви благодаря. А сега ми преминаваме към господин Замит Димич от НП. Uh, yes, with, with regard to this uh, issue... Бих искал да кажа, че аз организ... организирах кръгла маса за журналистите в Малти, Малта на тема плурализъм и свобода на медиите. Тук не става дума само за това, че медиите е, са в ръцете на, е, фина... на финансови магнати, но В е, Малта станахме свидетели на това, че е, медиите са е, обект на натиск, на влияние и на притискане. И се използват имаше опит в, в, в Малта да, да се опитаме да, да, да защитиме а, на, натиск на, на журналисти и блогери, които са били а, подчинени на натиск. В много случаи не става, не става, не, не става дума само за за преследване, става дума и за търсене на съдебна отговорност, също така и налагане на глоби. Така че трябва да се, да, да се, да се, да се намерят е, начин да се защитат е, журналистите, работещи за големите е, конгломерати, като много често те са самонети или са на свободна практика и работят в трудни условия и нямат ам, ам, добри условия на работа. Още един проблем, който беше засегнат на кръглата маса, ставаше е, дума за е, до, до, до, до, достатъчното е, познаване и начин на изразяване в е, вестниците и за образоваността е, в медиите. Понякога Така че е, трябва да има повече, повече познание, по, повече, повече яснота, за да може да, да водиме наистина конкретна и а, е, ефективна борба с, с фалшивите новини. А, като, при, като цяло а, журналистите, които работят за вестници, които се издават на хартиен носител, са в по-неравностойно положение, тъй като като цяло този сектор е в, в конкуренция с изданията, цифровите издания, които излизат много по-ефтино. И включително свободата на медиите трябва да включва и това измерение. Също така трябва да има и, е, и, и, и равноправие а, между мъжете и жените в тази професия, да, да бъдат защитени журналистките. Знаеме какво слад стана неодавно в а, Малта. Трябва също така да защитиме и разследващите журналисти и да бъдем проактивни, да реагираме предварително, а не само след като те станат жертви на някакви действия, тормоз и така нататък. Благодаря ви, госпожо председател. Съгласна съм с казаното от колегата за печатната преса. Освен в случаите, когато вестниците продължават да са субсидирани, въпреки че вече няма читатели. Няма да цитирам имена от френската преса, но това са практики, които продължават вече от години, не са по никакъв начин не отговарят на търсенето. А за случаят с Дафне Каролана Галиция, държа да ви припомня, че Европейския съюз не се посвени да предприеме мерки срещу държави като Унгария, например, но не предприе никакви мерки срещу Малта, въпреки че органът за гарантиране зависимостта на пресата изказваше сериозни притеснения и то доста време насам. Така така че няма да е зле да да слушаме по-внимателно това, което ни се казва за текущите проблеми и да разрешаваме такива случаи предварително. Благодаря ви, господин Офлен. Uh, uh, is... Благодаря ви. Комисията с пълно право установи, че медиен плурализъм е един от стълбовете на демокрацията и че демокрацията е заплашена от непрестанното намаляване на печатната преса и засилването на доминиращата позиция на някои големи мулти, конгломерати. Прекарах програмче с кариерата си в Daily Express и още 2010 година взехме много ясна позиция относно а, онлайн продажбата на нашите вестници в Обединеното кралство се забелязва все повече, по повече нетолерантност към мнения, които не съвпадат с тези на управляващите. Daily Mail винаги е играл важна роля и в гарантирането на един плурализъм и в момента има сериозни проблеми с а, влиянието на един дес, на десна партия и обвиненията, които са направени, че вестникът в момента е напълно под контрола на един от основните ръкомодатели. Същото се случва и по обвинения с към един друг вестник за подкреп към левицата, но е невъзможно да се прехвърля вината за криминално поведение на, чов... на вестник, който се е опитал да критикува извършителят на не престъпление. Е, подбушенето към омраза е престъпление и трябва да бъде такова, но изказването на мнение не може да се смята за подобно нещо. Това е свобода на словото и подобно налагане на крайно левни идеологии не бива да се допуска. Трябва да се гарантира плурализъм и опитите да се звичи всякаква форма на свобода на словото не бива да успеят. Благодаря. Ще ви бъда много благодарна, просто тук да не се вмъкват а, никакви елементи, свързани с Брексит. Това не се случва за първи път тук. Така че, моля ви, ако това не е под някаква конкретна тема за Брексит, няма да допускам повече да се вмъква тази тема тук. Виждам, че Волт отново поиска думата. Мисля, че това няма, няма да има смисъл. Така, Госпожа Шойдрова. Дякую за отделени слова. Я бих тя Много ви благодаря, госпожо председател. Бих искала да благодаря колегата Малтези за становището му. Много високо ценя акцента, който поставя върху плурализъм и независимостта на медиите. Също така, приветствам факта, че спомена въпросът за медийната грамотност и обученията в тази насока. Те наистина са много важни и по този начин ще може да гарантираме, че гражданите ни няма да се подават на фалшиви новини и други подобни явления. В доклада обаче ми липсва нещо съществено. Става дума за акцента, който би следвало да се постави върху обществените медии. Обществените медии би трябвало да са гаранти за независима информация, която се предпоставя на общественото мнение като цяло. Обществените мнения би трябвало да са финансирани с обществени средства и да са напълно независими от правителствата и от частния сектор. Благодаря ви. Много ви благодаря. Джули Уорд. Благодаря ви, че ми, дадох, че ми дадохте думата, госпожо председател. Смятам, че това е един много важен доклад. Е, радвам се, че медийната грамотност е, беше спомената от един от докладчите в Сянка. Смятам, че би трябвало да внимание на финансирането на вестниците и е, това как се опитват някои от медийните магнати да налагат е, политически визи. И е, трябва да отговоря на господин Офлен, тъй като антиевропейската партия EUP в Северна Ирландия получи разрешение да, фина, да, да да стане донор в а, а, кампанията за референдума, което по принцип е невъзможно в Англия. Затова средствата минаха през тази партия от а, Северна Ирландия с цел да се повлияе на общественото мнение в а, Обединеното кралство. Имаме качествена журналистика в а, Обединеното кралство. Опасявам се, че не е в Daily Mail или в Daily Express, но един водещ журналист от Guardian в момента разкрива всичките мрежи, на които гарантират финансирането на политическата ни система и насърчавам всички ви се запознаете с работата на тази журналистка. Тя действително е забележителна и се надявам скоро хората си да сметка как крайно десните политически сили успяха да вземат заложни в демокрацията в Обединеното кралство. благодаря, господин Месершмит. Благодаря ви, госпожо председател. Не споделям мнението на господин Офлин и а, е, няма да се изказвам по Брексит, но мисля, че беше напълно естествено дебатът да се прехвърли на равнището на конкретна държава членка, за да се иллюстрира как точно функционира медийният по свобода и медийния плурализъм на място. Ако говорим само на теория, мисля, че ни бъде трудно да си дадем сметка за някои по- а, е, сложни аспекти на хора, които не са толкова философски настроени, като мен, например. Аз представлявам третата по големина политическа група в парламент и реших да се изказа по-късно от колегите, защо всеки път, когато се говори за свобода на пресата и за медийен плурализъм, в крайна сметка се стига до по-малко свобода и повече контрол. Наскоро се убедихме в това, тъй като Европейската комисия излезе с наръчник за журналистите как да представят въпроси, свързани с миграцията и т.н., което ме много силно ме притеснява. Трябва действително да дадем свобода на медиите, вместо да им даваме насоки, както си позволявате вие да правите, госпожо председател, не само с думи, но и с е, е, израза на лицето си. Затова смятам, че трябва да много да внимаваме с този доклад и да се ограничаваме, защото това се нуждае медиите в а, Европа в много държави, като Полша и Унгария, например, преста заслужава да бъде освободена не само от контрола на правителството, но и от контрола на всякаква намеса на европейско равнище. Това е един свобода. Благодаря ви, госпожо председател. Много ви благодаря. Малко странно погледнах, защото се очудих на което казахте, че комисията е издала такъв наръчник как да работят журналистите. Мисля, че един добър журналист всъщност знае как трябва да работи, какви са неговите а, задължения. Именно заради това трябва да се игнорират подобни а, наръчници. Силвия Коста има думата. Много благодаря на Силвия Мотезе за този документ, който спомена от отлична база за по-нататъчната ни работа. В него се засягат някои съществени елементи, свързани с свободата на пресата и медийния плурализъм в Европа. Това това, което казвате, напълно отговаря на истината. Напълно споделя мнението ви. Крайно време е да отправи много ясно послание за да не допускаме повече отслабване на качеството на информацията. Напротив, трябва да се създадат нужните условия, за да гарантира максимална свобода на пресата и качество на информацията. В противен случай има опасност в рамките на цифровата програма в Европа да създадем едни вид магистрали за информация с интернет технологията от пето поколение, например, без обаче да сме неясно какви правила се прилагат за качеството на тази информация, кой носи отговорността за фалшивите новини, например, и как може да се гарантира нужната прозрачност. Според мен, отрицателните последици от намаляването на медийния плурализъм, и тук мисля в частност за концентрацията на собствеността на медиите, намаляването на печатаните издания, което е много голямо богатство в Европа и което е поставено под въпрос днес, всички тези отрицателни последици сред които между другото са и фалшивите новини, да всички тези отрицателни последици се дължат не само на политическият натиск, който беше споменат, макар и той да е фактор, но тези негативни последици отчасти се дължат и на липсата на научна обосновка на информацията. И в Италия, например, съобщат възможността да се създаде специализиран орган, който да успорва с конкретни доказателства погрешните или безпочвени новини, като например фалшивите новини относно ваксините, например, които доведоха до намаляване на вакцинациите в моята страна. Смятам, че трябва да продължаваме да насърчаваме качествената информация на европейско равнище. Би следвало да подкрепим сътрудничеството ни и със съседните страни. Преди няколко дни Европейската комисия излезе с предложение в тази насока, т.е. подкрепа за свободната преса в съседните държави и държавите кандидатки за членство на Европейския съюз, както и подкрепа за младите журналисти и, и е, съюзите на млади журналисти в Европа. Трябва също да се признае по някакъв начин и съюза на обществените радиотелевизионни е, канали в Европа. Това може да подкрепи някои по-малки регионални телевизионни канали, например. Важно също така да се сътрудничим и с специалистите от сектора. Благодаря ви, госпожа Либачка. Bardzo dziękuję. Пadało tu parokrotnie zdanie, że media są filarem demokracji. Много благодаря. Медиите са стълб на демокрацията. Да, така е. Но при едно условие. Те трябва да са напълно свободни и независими. В противен случай, медиите са инструмент за индокрина, индо, индокринизация. Много е важно обществените медии наистина да са да работят и да следват плуралистичния принцип. Това е тяхната мисия. Тя е много широко обхватна. Както в културен, така и в социален и в а, политически аспект. И това е всъщност ангажимент на обществените медии. По въпроса с журналистите съм с, сме съгласни с госпожа Хименес. А именно, че журналистите много често са жертва, изкупителна жертва. Те много често работят при а, неблагоприятни трудови условия. По принцип в Европа няма а, цензура, но издателствата налагат такава. И това трябва да имаме предвид. В заключение искам да се спра на цифровите медии. Тоест, а, ползвателите са различни. И тук всъщност се появява едно разделение между поколенията. Печатните медии всъщност се предпочитат от хората, които са свикнали с тях, по-възрастните, докато цифровите медии, интернет медиите са приоритет на младите хора, ползват се от тях. Но, например, възрастни хора, които нямат възможност да се роват в интернет пространството, да проверяват новините и така нататък. Те нямат възможност за това. Тоест, ние трябва да започнем с образованието на журналистите. Съществуват такива стандарти в Европейската образователна зона, но трябва наистина много да се работи по този въпрос. Благодаря ви, господин Ильяко. Toate lucrurile sunt pe masă. Toate, domnul... Почти всичко вече беше казано. Така че смятам, че доклада на господин Малтези ще пожене много успех. Uh, Herr Diakonov, Sie haben das Wort. Und ja. dann Sabine Verheyen, Entschuldigung. Ia. Вие имате думата. Lucru doar ca pe o provocare pentru toată lumea. Preocupare, provocare. Като цяло това е предизвикателство пред всички нас. Всичко, което се казва, има ехо и когато говориме за медиите и за посланията, които се отправят, това някакси създава ехо. И понякога обаче това ехо е доста различно от първоначалния звук – Появяват се разни структури, които не са нито юридически лица, нито никакви, които не носят никаква отговорност и които разпространяват някакви слухове. Така че много е важно да се знае кой седи зад медията, зад тези, които разпространяват отговорни проверени новини и тези, които разпространяват друг вид информация, където екото не отговаря на звука. А, да знаеме къде се раждат, къде се появяват фалшивите новини, които всъщност са провокация към обществото. Да, много благодаря. Сабине, съжалявам, това беше недоразумение. Видях колегата Шойброва. Тебе не те видях. И някак се всъщност се объркаха нещата. Извинявам се много. Все пак ние желаем тук да се спаза плурализма. Естествено, че никой няма да бъде ощетен. Да, благодаря. Искам да благодаря на колегата Малтезе за а, добрия документ. Знам, че когато изготвяме доклад по собствена инициатива, винаги а, спазваме ограничения, но все пак винаги могат да се добавят някои, някои неща, а, защото темата е много важна, за да се подобри качеството на журналистиката. И трябва да а, разграничаваме между вече установените качествени издания, качествената журналистика. Аз самата Например, не съм журналист, но като отворя вестник, да речем, ако нямам образование, нали, аз няма да мога наистина да разграничавам добрата медия от лошата медия. Напълно подкрепям колегите, които казаха, че ние се нуждаем от медийна компетентност, но се нуждаем от друга страна и от добре образовани журналисти. На времето журналистите бяха добре платени имаха добро образование. Днес обаче много журналисти наистина живеят на екстиценц минимум, т.е. те нямат достатъчно доходи. А, не казвам, че журналист, който е, е зле платен или ниско платен е лош журналист. В никакъв случай не казвам това. Но когато някой върши добра работа, той наистина трябва да бъде добре заплатен. Т.е. той предоставя един висококачествен продукт. Той се нуждае от рамкови условия за това. Т.е. издателите, например, или а, големите медийни концерни в този сектор – те трябва да се погрижат наистина за добрите условия на труд. За целта ние трябва да помогнем с добра законодателна рамка. Освен това, въпросът за етиката е много важен. Каква е моята отговорност като четвъртия стълб в обществото и за самото общество? Аз не мога просто да разказвам история, която ми се измуча от пръста, а само и само за да я продам, аз трябва да нося отговорност за това, което разказвам. Аз трябва да мога да преценявам и съответно да проверявам кое е истина и кое не. И много дискусии можем да си спестим, ако всеки журналист наистина си задава въпроса, проучил ли съм нещата, кои са фактите, тези факти от е, важни ли са за обществото и така нататък. Така че медиите е, имат много голяма власт и много често те упражняват натиск върху обществото. Виждаме обаче, че медиите, е, техните права се орязват, както това наблюдаваме в Полша, в други страни, е, където се ограничава е, или застрашава независимостта на медиите. Много е важно наистина тук въпросите са кой много по-големи всъщност медиите се конкурират помежду си и кое ще получат повече реклами, повече поръчки за реклами и така нататък. Смятам, че добре, че парламента прие резолюция срещу Малта. Тоест, ние не гледаме едностранно на нещата, а трябва наистина да гарантираме правата за информиране на гражданите, както и да гарантираме свобода, свободната работа на журналистите. Но тук говоря за качествен, журнали, качествена журналистика, високо образовани журналисти, както и да се създадат едни добри условия на труд за журналистите. Много благодаря, Сабине. Мисля, че това беше една много добра дискусия по темата. Бяха посочени различни аспекти медиен плурализъм, образование на журналистите, медийна компетентност, въпросът за економическата ситуация на журналистите, въпросът за вестниците, за печатните медии, независимостта на медиите, плурализма на медиите. Всички тези въпроси са много важни. Искам обаче да отбележа, че всичко може да се каже в този доклад, всичко тук, което беше повдигнато като въпроси. Но изключителни правомощия имаме единствено и само в сектора медийна компетентност. Тоест, ако ние се изкажем по темата медиен плурализъм или свобода на медиите, то ние можем да го направим, но не можем да очакваме от комисията Либе, че а, те наистина ще се съгласят с а, нашето становище. Тоест, единствено и само те могат да приемат това, което ние кажем по темата медийна компетентност. Нека да имаме това предвид. Това са нашите изключителни правомощия в сектора медийна компетентност, когато говорим за този доклад. Но ние не нямаме правомощия за медиен плурализъм и свобода на медиите. Комисията Либе е, има правомощия за това. Тоест, това са малко сложни неща, т.е. всичко можем да кажем в доклада, но изключителни правомощия имаме единствено и само за сектора медийна компетентност. Така че аз така такувам нещата. Но разбира се, образованието на а, журналистите е част от а, медийната компетентност. Но просто само да ви поясня, че трябва да разграничаваме какво е, означава е, едно а, становище и какво а, се отнася до нашите изключителни правомощия. Всъщност сега би трябвало да, да чуем комисията, но комисията не е тук, тук тъй като ние изместихме. Е, Сабине, не е ли по-лесно просто да включим две глави в договора, в доклада, извинете, там където да включим нещата в първата глава, свързани с нашите изключителни правомощия и втората глава, там където просто споделяме нашите идеи на комисията Либе, а не просто а, Либе да изключат неща и да зачеркнат, които а, са част от нашите правомощия, обаче те да кажат, ами това не е така. Мисля, че просто да ги разграничим нещата. Това, което е част от нашите правомощия и другата част, втората част, която са просто нашите идеи. Мисля, че можем да поступим по този начин. Това е част всъщност задача на, на докладчика и на, на докладчиците в сянка, т.е. да разграничат нещата, да ги сортират с други думи, да е ясно за колегите от Либе където ние смятаме неща, които казваме, които са части свързани с нашата, нашите изключителни правомощия. И втората част, просто нашите препоръки към Либе, може да, се, да ги отчетете тези неща и така нататък. Тоест, въпроси, които ние обсъдихме днес а, а, по същия начин може би ще бъдат обсъдени и в комисията Либе. А, разбира се, те ще бъдат благодарни, може би, ако ние им дадем някои идеи и така нататък, но нека да са ясни просто нещата. Т.е. ясно да е разграничено в т.е. изключителни правомощия и становище съгласно 53 член. Мисля, че в рамките на техническата процедура а, във връзка с компромисите нещата могат да се сортират много ясно. Сега ще ви дам накратко думата. Виждам, че комисията... Не, комисията не е тук. Не няма проблем, защото ние изместихме напред тази точка. В никакъв случай не упрекваме опрекваме комисията, по-скоро се извинява, извиняваме на комисията. Курцио, имаш думата. Курцио. Грация. Е, ио... Благодаря, госпожо председател. Познавам колегите от комисията Либе. Мисля, че те няма да искат да бъдат водещи в, по принципа за, за плурализма. Това просто няма да е в духа на плурализма. Сега, правилно а, реагираха колегите относно грамотността в, а, на медиите, в медиите. Нека не забравяме, че историята на медиите, на информацията е, е една история на революции. Мислихме, че радиото ще убие е, вестниците, телевизията ще убие радиото е, и интернет ще убие телевизията, но в крайна сметка това не се случи, защото хората имат е, желание да получават информация по различни начини. Но днес все повече и повече се твърди, че е лесно човек да бъде информиран, защото може само да отиде, най-лесното е да отиде на интернет и да намери новини. Много хора използват е, Википедия. Ами знаете ли колко фейк нюс има в Википедия? А, колко фалшиви новини и неверни неща се съдържат в а, е, Википедия. А Википедия е най- най-търсеното и най-консултираният сайт в света. Така че струва ми се, че това трябва да бъде в основата на нашата борба. Борбата срещу фалшивите новини и неточностите. Това, ще, това е предизвикателството, пред което са изправени журналистите от една страна да се идентиф идентифицират инструментите, които наистина образоват публиката. Много ви благодаря. Желая много успех на докладчика, както и на докладчиците в Сянка. Интересни дискусии и а, съм убедена, че ще изготвим едно чудесно становище за комисията Либен. Да, много благодаря. Сега вече приключваме с тази точка от дневния ред все още имаме проблем с присъствието на лауреатите на наградата Карл Велики, така че, за съжаление, ще трябва да прекъснем заседанието, но наистина умолявам ви, моля ви, останете наблизо. Много често се е случвало че когато сме представили лауреатите е, на, тази награда, залата е била празна, що се отнася най-вече до е, евродепутатите. Тези хора са много ангажирани. Това са младежи, които много са работили в различни инициативи и те искат да ни представят техните проекти. Нека те са заслужили нашето внимание. Така че, моля ви, елате в залата, прекъсваме сега, но моля ви, не се отдалечавайте много, защото бихме желали да почетем нашите а, е, лауреати. Кристина, имаш думата. Един технически въпрос. Кога всъщност очакваме лауреатите? Искам да съм тук, но в 11 часа имам а, друга среща. В 10 часа те имаха среща с председателя на парламента за обща снимка. Знаете, че понякога това трае, отнема повече време. Поне след 5 минути, моля ви. Поне, поне най-късно в 10.30 ще са тук. Най-късно, моля ви. 5 минути. 5 минути. Моля ви, 5 минути. Върнете се след 5 минути.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

Gespräche einzustellen oder draußen. Бих искал да ви помоля да прекратите личните си разговори или ако искате да ги продължите, моля да го направите извън залата. За мен е огромна радост да продължим с традицията си да посрещаме лауреатите на младежката награда Каро Велики тази година ще се отклони малко от обичайният ни формат, тъй като отбелязваме 10 годишнината от отведяването на наградата. И затова днес сред нас са лауреатите от 2008 година, които приветстваме с добре дошли. Прекрасно е, че тези лауреати са отново днес сред нас. А сега, без повече забавяне, ще ви представя тримата представители на, на младежките организации, които са лауреати на наградата. Те идват от Полша, Дания и Нидерландия. Лауреатът за тази година е проектът Erasmus Evening от Полша. Той ще ни бъде представен от Габриела Елонек. Става въпрос за предавания по радиото. Разбира се, това е тема, която ние много обичаме. Става въпрос за това да бъдат информирани млади хора относно опита на други младежи, които са участвали по програмата Еразъм. Идеята е всъщност е да се запознаят по-отблизо от източника с а, тази програма и по този начин да се насърчава взаимното разбиране, международния диалог. Втората награда се връчва на We Discover Europe от Дания. Моника Еленд ще представи проекта. Целта на този проект е да се представят европейските цели в северната част и ценности в северната част на Дания като се организират а, улични а, паради, партията, Именно това е тази част на Дания, която е най-евроскептична. Над 1000 участници е имало в тази инициатива. Идеята е да се разпространят европейските ценности в този е, е, район. Трета награда се връчва на We Are Europe. Това е онлайн платформа за млади писатели, поети и хора на изкуството, които пишат за Европа, която обичат този проект мотивира млади европейски читатели да открият Европа, която е Европа на разбирателството и показва как младите хора мислят и разсъждават за Европа и как по какъв начин те се идентифицират с европейската идея. Разполагаме с по-малко от един час за представяне на проектите. Затова без забава давам думата на нашите млади гости, които ще представят своите проекти. Всички те са лауреати, защото представят Европа и това е една голяма награда за цяла Европа, а именно да имаме такива ангажирани младежи, които подкрепят европейския проект. Така че искам най-сърдечно да поздравя и тримата лауреати. Нека да ги аплодираме. So, Да започнем с представенето на проекта Еразъм, Erasmus Evening от Полша. Госпожа Ялоник, имате думата за около 7 минути. Uh, good morning. Uh, I try to speak in English uh, because my program, my radio... Добър ден, ще говоря на английски. Подготвила съм презентация, надявам се да а, няма технически проблем. Yeah. Yes. No go forward. Yes. Uh, so um, this time uh, the necessity was the mo- mother of invention again, because I was uh, Erasmus student. Аз бях два пъти участвах в програмата Erasmus през 2014 година. Това беше програмата LP. След това тя се приименова Erasmus+. И всъщност бях впечатлена от това как програмата а, беше а, променена в а, нашите радиоемисии. Ние говорим за тези промени, кои са плюсовете, кои са минусите, защото разбира се има и минуси. Идеята е всъщност да създадем място, където хората могат да споделят техния опит. Всичко могат да кажат. И ние си дадохме сметка за следното. Ако желаете да намерите практическа информация за програмата Еразъм, трябва да търсите навсякъде в интернет различни блогове, платформи. Много време отнема това нещо. Аз работех в а, Радио Метеор. Това е едно студентско радио в университета в Познан. Извинявам се, но нещо стана с презентацията. Надявам се да се появи по-късно на екраните. парите са достатъчни, понякога не са достатъчни. Are... Тоест, ние представяме проблемите, защото понякога е трудно да се справите веднага с тези проблеми. Например, аз бях в Испания. Университета ми беше казал, че не разполага с моите документи, т.е. аз не бях за тях официално студент в по програма разна, така че аз отново трябваше да изпратя документите. Понякога в интернет се губят или в интернет изяжда документите. Случва се, случват се такива неща. А, в, Грузия. Това са хора от Грузия, от Италия, които виждате. Момичето е от Казахстан, отпред, на преден кадър. Ние говорим въпроса за митниците, например, или за ежедневието. Като отидете в чужбина, вие искате да бъдете част от някаква общност. Ние също така говорим и за социалното измерение на Еразъм. Като отидете в чужбина, не става въпрос само за учене или за партията или за откриване на, откриване на нов град, на нова страна, но просто да, да живеете и да оставите нещо от себе си. Т.е. вие може, например, да учите чужди езици. В Португал направи втория си еразъм. Там, например, хората могат да учат китара, чужди езици, рисуване. Вие можете да споделяте своето време. Това е понякога много важно. И, например, с стари хора ние бряхме грозде, помагахме на бедни хора. Така че, като отидете някъде и може да споделяте всичко това, което имате като възможности, каквото желаете. Ние сме различни, но всички страни, всички националности имат какво да споделят. И по този начин показваме на хората, че е лесно да отидеш в чужбина, да бъдеш част от тази общност, да се върнеш в родината си, по-интелигентен, да разчупиш стереотипите и бариерите в мозъка си, защото ако ние не сме свързани с другите хора, ако ние не си сътрудничим с тях, може би ще бъде по-трудно да разберем как да работим с тях. И аз виждам това в моята собствена работа. Хора, които нямат опит в чужбина, и те през цялото време живеят в един и същи град, те не са отворени за света. Те са прикрепени към една идея. Те трудно служ... могат да разберат други идеи. А когато сте студент по Еразъм, вие трябва да си сътрудничите с други хора. Така че, според мен, <laughs> Еразъм трябва да бъде задължителна програма за всички студенти. И в нашата програма ние го показваме това. That is just opening people's mind. Ние показваме, че посредством еразъм хората стават по-отворени. Виждате, че ние се забавляваме, понякога пеем в радиото. Имаме фейсбук страница. Erasmus Evening от Габриела. Понякога хората раз правят и изготвят а, фалшиви профили във Фейсбук, така че аз измених. А, ето тази вечер ще имаме а, а, нова емисия. А, а, ние ще излъчваме и в YouTube. Ние, разбира се, ще споделим нашия опит в Европейския парламент. А, тук това е моят блог. А, тук също представям информация относно Еразъм информация относно нашите радиоемисии. И това е всичко от нас. Благодаря за вниманието. Много ви благодаря. Вие сте толкова вълдушевена от програмата Еразъм. <laughs> Мисля, че вие, ние можем да ви издигнем като посланник на програмата Еразъм и, и, и именно по този начин да искаме повече е, средства е, за програмата Еразъм. Благодаря ви. А сега да преминем към госпожа Еленд и проекта Rediscover Europe от Дания. Разполагате с 7 минути да представите вашия проект. Thank you. Uh, I would like... Благодаря. Нека искам да ви кажа, че съм много щастлива, че мога да ви представя датския проект, който е на второ място. Аз самата се чувствам много европейка, мак... бидейки и полякиня, живе... която живе от няколко години в Дания. Преди няколко Просто в един момент усетихме, че трябва да покажем на хората какво означава да бъдем единни в разнообразието, в разликите си. През 2016 година кое? It is a home for over 150. А, в а, нашия град на, на север, в северна Дания има представители на 16 е, националности. Искахме да покажем как те живеят е, и е, това, че това е една един проект, който е успешен, как могат хората да се е, интегрират. Хората от една страна са горди от своята, със своята култура, със своята идентичност, споделят с другите характерни за тях неща, своята храна, музика, танци. Та, и тази година повторихме проекта и резултатите бяха още по-добри. Тази година също така организирахме серия мероприятия а, на, в деня на отбелязването на Европа. А, организирахме много събития, Направихме го така, че да привлечеме вниманието. Целта беше да информираме хората, що е това Европа, да, да допринесеме за инфо... разпространение на информация. Цел, целта беше някакси хората да, да се почувстват интегрирани, да могат да опознаят другите, тъй като Европейския съюз дава възможност на хората да се движат от една страна в друга. Дениш, нан Дениш. Като, като, като цяло избирателната активност в Дания е висока, но въпросът ни беше какво става в другите страни. И като го разговаряхме с е, италиански студ, студенти, разбрахме, че те почти, че те не гласуват, че хората просто не, не са, не, не, нямат достатъчно информация. Те по принцип идват за да учат, но после остават, остават да работят и така на така и си и смятат, че понеже не са датски граждани, не могат да гласуват. Така че ние им обяснихме, че те имат право да гласуват Насърчихме ги да гласуват. Say that the, the election uh, they was running for one and a half month and it ended yesterday. Yesterday was the day of vote. Вчера беше а, деня за гласуване, така че сега очакваме да видиме какъв е резултатът. Защото е важно, когато човек е, живее в друга страна, не само да бъде е, интегриран в е, общността, да има социален живот, да, да участва активно и в политическия живот. И това е, което ни насърчи да организираме тези е, мероприятия. По този начин е, искахме да привлечем вниманието на медиите и да послужим някакси за пример е, за други общности в, в Дания и в други страни. Благодаря. Ja, vielen, vielen Dank auch für dieses... Много ви благодаря за представането на този чудесен проект. Надявам се, тази вечер вие с гордост може да установите, че с посредством тази кампания се увеличил броя на избирателите. Надявам се, че ще продължите работата по вашия проект не само а, във вашия град, но и в други градове на Дания и извън Дания. Благодаря ви. Сега преминаваме към следващия спечелил а, проект RV Europe от Нидерландия. Господин Гайзел, разполагате с 7 минути за неговото представяне. Добър ден на всички, благодаря ви за присъствието. Прекрасна е възможността да ви представим проекта си и да прекараме няколко дни в Брюксел заедно и да можем да се срещнем с предишните лауреати на наградата. Това е великолепна възможност, за която много ви благодарим. Ще ви представя нашият проект Our Europe. Това е фундация, която издава ежемесечно онлайн изписание свързано с интерактивен вебсайт, на който се намират всякакъв вид истории, свързани с Европа. Не са толкова актуални новини, колкото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 Okay, thank you. So this video very much Видеото до голяма степен отразява мотивацията ни, защо изобщо започнахме този проект. Ние сме, всъщност започнахме четирима студенти от Амстердам с много различен опит и кариера. Е, аз съм журналист по образование, други работи, работи в Европейската комисия, друг, третият ни сътрудник има опит в графичен дизайн и в веб дизайна. И общият интерес беше факта, че Европа често се представя прекалено едностранно, т.е. случава се основно информацията върху економическите и политическите аспекти и социалните, чисто човешки аспект е, честно, често е пренебрегван. Започнахме по-скоро като онлайн блог, където редовно публикувахме истории, свързани с Европа. Сега вече разграваме ежемесечно списание, сътрудничество с фотографи, блогъри, подкастери, режисьори и всякакви други творци, които работят по европейски теми. Не става дума за европейски истории, които засягат младите хора и според нас те не би следвало да бъдат само под формата на писан текст, но може да се скаже по много други начини, визуално и с всякакви нови методи. И целта ни е да покажем е, е, една, едно друго лице на Европа, което по-рядко се вижда в водещите медии и също така в отговор на отрицателният е, картина, която се представя в Европа от економическа политическа гледна точка, постепенно се възстановява положението в економическо отношение, но все още липсва по-човешкото лице на Европа и това се опитваме да изградим ние. Целта ни е да изградим една обща европейска мрежа на хора, разказващи, разказвачи на истории. проектите ни се, проектите ни се основно върху истории, които в момента се случват в Европа и които ще а, определят бъдещето и които дават по-ясна представа какво всъщност е Европа. Затова избрахме и а, е, името на нашата, нашия проект Are We Europe? Е, това е въпрос, на който никой не знае отговора и ние се опитваме да се приближим колкото е възможно до отговор. Благодаря ви за вниманието. Ja, vielen, vielen... Много ви благодаря за представането на този чудесен проект също така. Мисля, че и трите проекта са чудесни. Помните и проектите, които сме чували, са ни представили а, преди. Мисля, че няма какво толкова да се притесняваме за Европа, защото има толкова много млади хора, наистина, които водят дискусиите в полза на Европа, е, които си задават въпроса как можем да подобрим Европа. И мисля, че всички с общи усилия можем да подобрим Европа и да убедим и много други хора, че това е най-разумният и добрият път да се отклоним от всички националистически поприща. Мисля, че най-добрият път за Европа е този, който ни показват младите хора. Няма от какво да се страхуваме. Много ви благодаря за това. А сега, нека да дам думата на нашите координатори за коментари, за въпроси, а след това на членовете на комисията и най-накрая, разбира се, нашите лауреати отново ще получат думата. Сабина има думата. Да, благодаря ви. Като евродепутат от Ахен, аз много се радвам, че вие днес сте тук сред нас и представяте вашите чудесни проекти. Младежката награда Карл Велики е една чудесна инициатива, която ни представи ангажирани европейски младежи. Кои... Това е една платформа именно за тези млади хора, които с въодушевление представят а, своите проекти. И виждаме, че всъщност младежите са много ангажирани. Искам да благодаря не само на тези, които са нашите лауреати от този конкурс, но искам да благодаря също така на всички, които участваха в конкурса. Това бяха много проекти, които а, се конкурираха. И смятам, че на всичките заслужават нашето внимание тук. И би следвало вниманието да бъде много по-голямо. Имам един въпрос към всички вас. Какво вие смятате, че ние тук в Европейския парламент можем да направим, за да подпомогнем повече ангажимента на младите хора? А именно не става въпрос само, разбира се, за да се увеличи бюджета в държавите членки. Парите са едно нещо. Но какво ние можем да направим като политици? Е, като хора, които работят в европейските институции, за да подпомогнем тези хора, е, които са въодушевени от европейската идея. Много благодаря. Силвия? Силвия има думата сега. Молти комплименти. Е, Искам да ви поздравя всички. Да ви поздравя за тези проекти. През последните години следя много отблизо наградата Карл Велики. Участ била съм дори член на журито. Всеки път е, просто съм, съм много впечатлена от вашето, вашия творчески подход, от а, е, вашето въображение. Да, вие сте прави, че всички трябва да минете през Ерасмуса. Ние споделяме вашите виждания, но за това са необходими много повече финансови средства. Но наистина по този начин ще можем да доближим младите до Европа. А, вие си задавате въпроса какво е Европа, дали гражданите познават Европа, дали европейските граждани знаят за своите права, ги осъзнават, всички имат различен подход, може би, в, към Европа а, но целите са едни и същи. Може би различните поколения имат различни подходи, но всеки трябва да има възможност да а, изрази своето мнение, своите възгледи със, свое, със своят речник, със своето със своите начини. Вие показвате, че, сред, че чрез активност, чрез доброволчество можем и трябва да защитаваме е, Европа. Това, което сме постигнали, защото постигнатото никога е, не е окончателно. То трябва винаги да бъде е, спечелено. Ние трябва да се бориме. Нищо не е окончателно веднъж за винаги. Така че смятам, че наистина би трябвало да мобилизираме повече средства, за да, за да помогнем на европейските граждани да се почувстват принадлежни към Европа и вие ще ни помогнете много за това господин Мал. Ентузиазмо. Благодаря ви. Мисля, че това е наистина лъх свеж полъх за нашата институция. И освен, че ви връчваме наградата, би трябвало да ви натоварим с комуникацията на нашите институции. Европейския съюз не общува достатъчно добре със своите граждани. Това мисля, се, че млади хора като вас могат да се справят много по-добре с тази задача. Струва ми се обаче жалко, че толкова много творчески потенциал на младите хора се пропилява, защото Европейския съюз не е в състояние да го използва. И се питам дали всъщност Европейския съюз може да оцелее, дали демокрацията може да оцелее, при положение, че младите поколения имат толкова малко възможности и със сигурност много по-малко, отколкото предишните поколения. И в това отношение бих искал да ви попитам какво смятате за условията на труд на вашите приятели и връзници. Благодаря, Моника Шойдова има думата. Thank you very much. Uh, I... Много ви благодаря. Бих искала да благодаря на всички ви. Идвам от екзотичната държава Чешката република. И трябва да кажа, че много ви уважавам това, което вършите. Мам да въпроса към вас. Притесняваме се от положението в Полша, а вие идвате от Полша. На въпроса ви дали сте Европа, мисля, че отговорът е положителен. Вие очевидно сте Европа. Вие сте младото поколение на Европа. Но вие е, в Полша готова ли сте да защитавате свободите и европейските ценности в Полша? Е, според мен положението е, в страната действително е много опасно, много е рисковано положението в обществото и в момента. Така че въпросът ми към е, Запросът ми към вас е към, всъщност към всички млади поляци. Благодаря ви за смелостта и ангажираността. Ха Малинов. Много ви благодаря, господин Малинов. I just wanted to thank you. Искал само да ви благодаря за тези презентации. Не знам дали това ще ви впечатли, но аз трябваше да гласувам в момента в друга комисия, но се обърна към моя заместник. И то не защото не се интересувам от работата в другата комисия. Аз съм от България и смятам, че ние всички имаме една цел. Следващите европейски избори да бъдат изборите с най-висока избирателна активност чрез мла... чрез младите. А, така че, тъй като младите хора много-много не участват, така че нека, нека това да бъде нашата цел. Да имаме най-висок процент на гласуващи млади хора. И така че вие ми дадахте някои идеи. А ако ги използвам, ще ви уведомя за това. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Много ви благодаря. Да, благодаря, госпожо председател. Поисках думата, защото имаме двама полски лауреати, така че ще говоря народния си език. Много ви благодаря за това, че сте тук. Искам да ви поздравя с вашите награди. Колегите казаха доста хубави неща. Искам да споделя следното. Тези проекти ги обединява е, едно общо нещо, а именно бъдещето на Европа. В последното представене всъщност виждаме погледа към бъдещето. Първите два проекта, и това е въпросът ми към ТЕС, е, този проект е свързан с е, твоето следване, с твоята кариера, с журналистиката като професия за тебе. Ние преди малко имахме е една дискусия относно журналистиката в Европа, относно основните права на журналистите, тяхното гарантиране. И в последната презентация беше много ясно зададен въпроса, кои са следващите стъпки. И въпросът ми е, как желаете вие да доразвиете вашия проект? Да, много благодаря на всички изказали се. Сега се обръщам отново към нашите трима лауреати. Кой желая да започне с отговорите? Госпожа Елоник, желаете ли да започнете или както, както решите? Госпожа Елоник, имате думата. Okay, and start. I will try uh, to start from the first. Се опитам да започна с първия въпрос какво може да направи Европейския съюз за младите хора, за да бъдат по-европейски настроени, нека така да го кажем. Разбира се, има финансиране за програмите, но в в, различни страни, в Польша, като че ли младите хора не учат достатъчно чужди езици. Так, така че вие не може да комуникирате с другите хора, ако не знаете чужди езици, поне английски. Така че, може би, това е първото. Тоест, да, повече усилия да бъдат направени за учене на чужди езици, защото това ще ни помогне да а, се обогатим и да се разберем по-добре, да разберем повече за другите, когато а, аз бях в Испания, а, когато сред нас имаше някой, който не говореше испански, той просто оставаше извън групата. Не искам да вина никой, но... Но обикновено хората смятат, че някой, който не говори езика на групата, независимо дали това е родни или не език на групата, човека някак си не е, не е добър, не е... което не е вярно, разбира се. А, също така Аз лично направих своята проекта сама. Създадах го сама търсих а, е, музиката. Така и накрая някои приятели ми помогнаха просто с от техническа гледна точка. Радвам се, че можах да направя това, което можах, но... Но като че ли никой не, не направлява тези дейности, не, не поема ръководството. Аз можах да го направя сама, но не всички могат. Така че, може би, не, необходимо ни е някой, който да, да бъде малко като ментор, като някой, който да бъде като приятел, който да ни помага и с когото ем да работиме, ем да имаме добри приятелки, приятелски отношения. А, колкото до безработицата ще остава това за накрая. А, един въпрос от а, екзотичната страна, да. Екзотична е. Да. Ние сме различни, но а, разли, различието е добро. Сега вие ме питахте какво става в, в Полша. А, всичките проекти, виждате, са повече или по-малко журналистически. Аз а, аз не съм журналист, учих е, политически науки и комуникация, но на журналистите, и аз се слагам в това число, е, сме отговорни за това, което е, разпространяваме, това, което, това, което казваме на хората в Полша. Някои журналисти не се тревожат за последиците от казаното от тях. Това ме е доста голям проблем, включително и в политиката. Защото хората споделят омразата си, някак си няма ограничения докъде могат да стигнат някои. Просто крещат и някак си не, не, не могат да се самоограничат. За Полша ми сложен въпрос. Популизма на набира сила през 2014 в в Испания попитах на английски един от колегите ми, защото не намирах една дума и го попитах на английски. И другите ми казаха, защо говориш английски? Аз казах просто, защото не разбирам една дума. Не трябва да говорите английски, а испански. А, защото в момента сте в Испания. И тогава те казаха, идвате от източна Европа и е, харчите европейски пари, за да се забавляват. И за това поне трябва да говорите испански. И, а преподавателите се засмяха и не, не се намесиха. Аз казах, аз крайна сметка съм от Польша, говоря полски, английски, е, немски и скоро ще говоря испански, така че защо ме нападате? А те са, те са, те, те се сърдиха и бяха бесни на онези, които пристигаха от е, Полша или от други страни, за да работят в е, страната. А преди е, Ерасмус, аз ходих да бера грозде на гроздобер в страната и бехме две групи. Е, испанци и поляци. Е, млади поляци, които просто не намираха работа в Польша. Uh, maybe out the future. What, uh, what I would like to do in the future, of course. Какво ще правя в бъдеще? Нещо, което има общо с това, което съм учила, имам си офис в Полша, ще се опитам да работя за радио и, и а, се надявам а, и че стискам палци проекта да се разшири, да набере скорост а, и да има а, ние, нашите а, е, предавания с английски могат да ни слушат от всякъде, включително и от София. Благодаря. Thank you. Uh, so I'll go straight to the point. Госпожа Алте, благодаря ви ще отговоря незабавно на въпроса ви. Какво може да направите вие в Европейския парламент, за да подкрепите нашите проекти? Споменах а, вече правото на глас. 2019 година е наближава. Така че, когато водите е, предизборните кампании, не забравяйте европейските граждани, които не говорят е, езика на съответната държава, но които също се вълнуват от политически въпроси, които касяват, засягат и вас. Те също имат своите проблеми, също имат правото да бъдат чути и признати. Често говорим за отчуждаването и липсата на демокрация в европейските институции. Според мен Европейския парламент може да си играе ролята на връзка между европейските институции и гражданите в съответните държави членки. Така че не е за да се опитаме да припомним на всички европейски граждани, включително и на тези, които не говорят език на съответната държава членка. Хората пътуват, но все още имат своите потребности и въпроси, така че не ги забравяйте. Аз също съм полекина да запитахте ни какво може да направим в Полша за, евро... за по-европейските настроения. Ами, стъпка по стъпка започнах семейството си. Семейството ми е много консервативно настроено. Имам чувство, всеки път, като се прибера вкъщи, трябва да почна от начало. Но съм убедена, че Европа е бъдещето и че трябва да останем единни. Но съм убедена също така, че това не е, е въпрос, който трябва да задават само на нас, поляците, които работим е, и живеем извън Полша. Полша е, е значение за всички. Това е важна държава членка и е важно тя да бъде демократична и свободна. Така че всички трябва да направим, да положим усилия, за да върнем Польша обратно по, на по-европейския път. И много добър въпрос има също така за кампаниите за правото на глас и какво ще правим тук нататък. Ами, приятелят ми е представител на младежката организация на местният а, общински съвет. В момента те се опитват също така да обяснят как може да, да участват представители на различни държави в местните избори. Изследва конкретно предложение с, с представители на една молдовска организация и проведохме една малка кампания следствие от този резултат. Кампанията не отговаряше на очакванията ни мисля, че може да се проведе и по-добре, но с надявам и други държави да възприемат този подход. Така че, моля ви, водете кампанията си за всички граждани, които се намират на територията на вашата държава членка, не само на тези, които говорят родния ви език. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин Гайзел. Благодаря за окоръжаващите думи и за въпросите. По първия въпрос как можем да подпомогнем младите хора. Всъщност подкрепата вече е на лице. Съществуват, реализират се толкова много европейски проекти за млади хора и нека тази инициатива да продължи. Но честно казано, участниците в тези проекти са високообразовани младежи. И мисля, че това е един от проблемите. Тоест, проектите не са толкова много, но тези, които участват в проектите, са високо образовани. А нека да не забравяме а, а, младежите, които са безработни, които, имат, които трудно намират работно място. Да не забравяме също така и творческия сектор. А, артисти, музиканти, изпълнители – Техните месечни приходи са много нестабилни. Така че, ако тези хора се обединят, а, те имат, разбира се, нови идеи, нови виждания за това. Нека да ги подкрепим. Една от области, това е една от областите, разбира се, която ние желаем да дадем принос с нашата платформа, именно младите артисти – сега, що се отнася до програмата Еразъм, знам, че тя всъщност е насочена към студентите. Но има хора, младежи, които всъщност си остават в малките градове и селца. А, от друга страна пък Еразъм студенти отиват само в големите градове и те не винаги се връщат с положителен опит. Така че има доста неща, които трябва да се подобрят, а именно да се включат по-големи, по-голяма част от младежите в, и в проекта Еразъм. Що се отнася за бъдещето, ние възнамеряваме да развиваме нашата платформа. Разбира се, да си сътрудничим с други платформи, защото сътрудничеството е много важна тема за нас да се обединим с други платформи, да увеличим аудиторията и по този начин да разработим различни методи за представане на а, културни проекти, но също така да представяме обучения за млади артисти, които а, да бъдат по-успешни на комерциално ниво. Така че доста подкрепа може да бъде насочена и в тази насока. Да, нещата се случват вече, но не смятам, че много млади артисти успяват да се издържат само с тази дейност. Мисля, че отговорих на повечето въпроси. А, да, за безработицата благодаря. Да, в някои страни това е по-голям проблем, отколкото в други. Нямам непосредствено решение, не съм учил економика, но по-скоро бих казал, това, което лично смятаме, че, например, миграцията е, разбира се, не еднопосочна улица – хората се преместват в различни страни, не само по економически а, причини. Така че, нека наистина миграцията да бъде двупосочна улица и Европа да остане обединена, а не миграцията да тече само в една посока. Това, е което всичко мога да кажа в момента. Благодаря. Аз също ви благодаря съжаление трябва да приключим. Много съжалявам, действително. Но още веднъж най-големи благодарности на всички вас за това, че ни представихте вашите проекти. Виждате, че всички ние сме изключително впечатлени от вашият ангажимент и ние, разбира се, бихме желали да продължите с вашата работа, а също така и с нови проекти, нови идеи и този обмен тук, в рамките на тези два дни в Брюксел, да ви помогне а, да почерпите опит от предишните проекти, може би да почерпите нови идеи и по този начин да се създаде един домино ефект и действително да напреднем. Нека да обсъждаме проблемите, такива каквито са и съвместно да търсим решение. Още веднъж сърдечни благодарности и хубаво прекарване в Брюксел. А сега, нека ние да продължим с нашия дневен ред. Хелга успя да а, пристигне с влака в Брюксел. Така че преминаваме към предпоследната точка а, забравихме нещо. Срокът за изменение за господин Малтезе и неговото становище е 13 е, ноември 13 часа. 30 ноември, 30 ноември 14 часа. И сега разполагаме с 7 минути за Европейския корпус за солидарност. Става въпрос за измененията и тяхното разглеждане. Хелга, веднага получаваш думата за няколко думи. Колко са внесените изменения и как ще продължим? Хелга, имаш думата. Петра, съжалявам, Първо искам да благодаря на всички колеги. Имаме 600 изменения, не са много. Освен госпожа Билде и от а, крайната десница, които не обичат а, тази идея, защото е прекалено европейска, приемам а, предложенията Някои искат да... Аз пред... също така съм съгласна да го наречем инициатива, не корпус. Има ясно мнозинство да запазиме 8 15-те години, а не 16, защото хората на 16 години не могат да подписват договори. Някои смятат също така, че трябва да да включиме и хора над 28 години. Също така има много привърженици на това заедостта да бъде извадена от проекта. Ще бъде е, много трудно в дискусията с комисията по заетост, е, но при всички случаи това е добре дошло. Аз съм съгласна с това. И мисля, че ако продължиме така и с ваша помощ ще постигнем широка широко мнозинство. Много ви благодаря. Тази сутрин казах, че можем да работим много лесно и опростено. Мисля, че сега всъщност това е случаят. Да, като нямаме мнозинство, са трудно нещата, казва госпожа Трюпел. Да, така е. Хубаво е наистина, когато всички сме на едно мнение, тогава наистина се работи по-лесно. Имаме време, нали? Полагаме с 4 минути. Всеки да се изказва в рамките на една минута. Наистина, моля ви, в 11.30 11 трябва да започнем с заседанието на координаторите. Госпожа Шойдорова. Е, one minute speech, so. Благодаря ви, една минута. Я бих хотела пани рапортерце подяковат е, за е, уведени... Благодаря ви. Искам да благодаря на госпожа Трюпел за представената тема. Така е, наистина, броят на измененията е изключително голям. Надявам се да се е, договорим до компромисите. Първо, първият компромис, толкова важен, това е името на корпуса. Нашата цел е наистина да се акцентира върху доброволния характер на тази инициатива, на тази дейност. не просто Европейска доброволна служба, а просто трябва наистина да се акцентира върху доброволния характер. Комисията по заетост ще настоява върху професионалния аспект в предложението. Така че трябва да го имаме това предвид. Благодаря. Sì, ringrazio molto Helga Trupper per una buona base che condividiamo eh, come impianto della proposta. Riten... Съгласни сме с съдържанието на предложението, но искам да посоча някои елементи и моменти, които ми се струват важни доброволчество и солидарност. Аз мисля, че това трябва да влезе в предложението. Асоция... Асоциациите трябва да бъдат доброволчески, не трябва да има частни предприятия. А, трябва да има евентуално изплащане на средства или възоб... възобновяване на средства. Важно е да има кой да отговаря за обучението и да проследява какви са дейностите, по-нататъчните дейности. Връщам се към финансирането. Знаете, че Европейският съвет не иска да отпусне допълнително пари, а само тези от Ерасмус, благодаря за работа. Много се радвам и че предложи думата действие и че, и че включи това понятие като инициатива или действие. Съгласна съм, че трябва да разграничиме е, много ясно заетост от е, солидарност и доброволство, защото инак ще стане голяма бъркотия. Също така трябва да се запази финансирането на Ерасмус Плюс, която в момента ще финансира тази инициатива, но трябва да е, гледам, да следим отблизо какво става в бюджетната комисия по този въпрос. И държавите членки също трябва да, да участват, защото в крайна сметка като се насърчават ценности, които са основополагащи на нашия Европейски съюз. Господин Малтезе. Благодаря на Хелги за отлично слушната от нея работа. Всички сте познати с доброволческите асоциации в а, държавите членки са наясно, че се възстановяват а, разходите за голяма част от мисиите. И ако сте работили с някои от тези асоциации, си давате сметка, че те много често предоставят а, обучения и за в бъдеще е, и сега предприятията много ценят този натрупан опит. Всъщност предприятията искат от, от служителите си, особено от моите си служители, са в състояние да разрешават проблеми, когато се сблъскват с тях. А обществото в днешният му вид все по-малко дава възможност младите хора да натрупят е, тези умения. Затова ми се струва, че доброволческата дейност е прекрасен начин да се натрупа тези умения. Много е важно да се прави ясна разлика между доброволчеството и солидарността. Това трябва да бъдат а, м, услуги, предоставяни без стопанска цел. трябва и ние да можем да говорим за солидарно свободно. Да, благодаря ви. Не можем повече. А, нямаме време за изказвания. Рони, имаш допълнителна информация. На 30 ноември ще бъде среща на докладчите в Сянка. Тогава ще знаем повече за позицията на коми... в комисията по заетост. Тук мнозинството е явно и ще видим каква е ситуацията в а, а, комисията по заетост. Да, благодаря ви. Ами това, което аз съм чувала, че всъщност голяма част от измененията за професионалното измерение на корпуса ще бъдат заличени. Да видим. Тоест не само от една политическа група, но и от а, доста политически групи, но ще видим какви ще бъдат резултатите. Много благодаря на всички. Сега приключваме а, заседанието на Комисията по култура. Продължаваме в 3 часа тук в същата зала. Сега искам да помоля координаторите да останат, а всички останали съвсем бързо да напуснат залата.